Но искам да съобщя с прискърбие, че господин Пейсли е починал на възраст 88 години. 55 години той беше член на парламента, беше министър в Ирландия. Уважаеми дами и господа, искам и да ви кажа, че много колеги ми казаха че в момента се случват драматични неща на нашите граници. Пред, Либийска, пред Либийския бряг над 200 бежанци са се удавили. 36 от тях вероятно са спасени. 50 беженци са се удавили пред, пред Малта. Около 500 човека са закинали днес. Това го казвам, защото трябва да направим всичко възможно, уважаеми дами и господа, да не се случват повече такива хуманитарни катастрофи. Това просто не може да си го позволим. Дами и господа, казах ви миналата седмица и сега ще повторя, че утре преди гласуването ще има едно 360 градусово заснемане. Извинявайте, не утре, а в сряда преди гласуването ще бъдат заснети всички е членове на парламента на 360 градуса. Вие знаете, това се случва веднъж в годината. Така че, моля, бъдете тук, защото това е важно. Всички хора, които използват високите технологии, се интересуват, може би, къде седите в пленарна зала в Страсбург. А пък е, нашите гости когато идват и ни посещават, винаги могат да видят къде стои техни, техния депутат. Колегите могат и да се гримират, казвам го по повод на един от колегите в момента. И така, значи, утре ще има едно кръгово заснемане на пленарна зала. Протоколът и приятите текстове от, на заседанието от 17 юли са налични. Има ли възражение срещу тях? Няма възражение. В такъв случай протоколите са приети. Уважаеми дами и господа, имам съобщения за вас. Най-напред. Компетентните органи на Испания